Добър вечер, Европа. Добре дошли на този дебат на Евровизия. Остава малко повече от седмица до изборите, в които Европа ще гласува за Европейски парламент. Тази вечер имаме големи въпроси, които ще зададем на личностите, които искат да водят Европейската комисия през идните пет години. Излъчваме на живо от Европейския парламент в Брюксел, където се намират и шестимата кандидати, които са кандидатират за председател на Европейската комисия. Те ще представят своите кандидатури. Гледат ни на живо и всички държави, които са членки на Евровизия, гледат ни онлайн по цял свят. Ние сме водещите, аз съм Емили Тран Юен и а, е, водя новини по френска телевизия. Аз съм Марко Прайс и съм европейски кореспондент в АРД. Аз съм Анастина Хейкола и работя като кореспондент за финландската телевизия в Париж и ще отговарям, ще ви представям дебата по социалните медии. Но в крайна сметка не става дума за нас, става дума за кандидатите за тази най-висока длъжност в Европа. Първият е Нико Кое, роден в Испания, бългийски синдикалист и водещ кандидат на Европейската левица. От Германия Ска Келер от Европейската зелена партия. Това е втори дебат по Евровизия за нея. от Чешката република Ян Захрадил, член на Европейския парламент на Алианса на консерваторите и реформаторите в Европа. От Дания комисаря на Европейския съюз по въпросите на конкуренцията за Алианса на либералите и демократите в Европа. От Германия Манфред Вебер, председател на Европейската народна партия в Европейския парламент и водещ кандидат. И накрая от Нидерландия Франс Тимерманс, първи заместник председател на Европейската комисия, кандидат на партията на европейските социалисти. This но този дебат не би бил нищо без вас, вие из цяла Европа. И тук идва и ролята на Анестина. Аз ще ви представям социалните медии тази вечер и вие самите сте основна част от този дебат. През програмата ще и наблюдавам милионите европейци, които ни следят онлайн, задават въпроси, реагират, вълнуват се в цифровия свят. Затова кажете ни какво ви вълнува, като използвате хаштага Tell Europe и така гласът ви ще се чуе. Разбира се, всеки дебат се води по правила. Такива има и тук. Дебатът ще продължи 90 минути. Всеки кандидат ще има по една минута за отговор на въпрос. По време на дебата всеки ще има по две възможности за въпрос към други кандидати. Използвайте тази възможност за реплика, защото по този начин ще проведем оживен дебат. Всеки участник ще има възможността за встъпителни и заключителни изказвания. Последователността на изказванията определен чрез жреби. Първият е Нико Кое. Заповядайте. Добър вечер, казвам се Нико Кое и съм кандидат за партията на Европейската левица. Аз съм роден в Естурия, в северна Испания. Баща ми беше миньор и той трябваше да напусне Испания, защото беше против франкистската диктатура. Ние бяхме приети в Белгия от хора, които проявиха огромна солидарност. Ние работихме, учихме и хор, обикновените хора бяха онези, които създадаха в мен чувството за необходимост от солидарност с останалите. И това е тази солидарна Европа, която аз защитавах, когато бях синдикалист. И това е Европа, която ще продължа да защитавам. За съжаление обаче, това е Европа на фискалните измами, Европа на банките, Европа, която не е Европа на солидарността. Това е, е солидарна Европа, това на което аз държа. Ска Келер. Добър ден на всички. Този дебат и тези избори са много важни, защото гражданите от цяла Европа ни гледат и търсят решения. Те знаят, че много неща не са както трябва от климата, строгите економии, гражданските права. Европа не може да да изпълни обещанията, които е дала. Аз искам да обоснова една по-различна Европа. Европа, която защитава единствената планета, която имаме. Социална Европа, в която всеки има достойно жилище и работа. Ние ще водим битка за социална Европа, в която големите предприятия ще плащат своя справедлив дян, в които жените имат своето място, в които биват защитавани етническите мълцинства и всички. Знам, че това е възможно, ако работим заедно и го правим с кораж. Благодаря на Ска Келер. Ян Захрадил е следващия. Добър ден на всички! Аз мисля, че ние не можем да посрещнем всички предизвикателства на 21 век с старите догми за все по-близкия съюз от преди 50 години. Затова аз предлагам децентрализация, гъвкавост. Бих искал Европейската комисия да уважава всички членове, независимо от това дали те са големи или малки, от изток или запад. Бих искал Европейската комисия да уважава националните правителства, не се бори с тях, не се отнася снисходително към тях, не им проповядва. Бих искал Европейският съюз да прави по-малко, но да го прави по-добре и която е в състояние да намери повече баланс между националното и европейско ниво. Това е Европейският съюз и това е промяната, която съм в състояние да осигуря. Благодаря. Госпожа Вестегер. Аз съм Маргарета Вестегер, от Дания съм. С, с съпруга ми имаме три дъщери, бях министър, политически лидер. Днес аз работя за вас като комисар по въпросите на конкуренцията, аз се грижа за това фирмите да спазват правилата, така че вие като потребители да, да имате избор и справедливи цени. Най-важното за мен е всички вие да имате възможността да водите онжи живот, който искате да водите във вашата общност. Да се чувствате, че се съобразяват с вас. Европа е най-доброто място за живот днес, особено ако си жена. Постигнахме много, само че не е достатъчно. Престои ни много работа, за да се борим срещу измененията в климата, в, цифрови, в епохата на цифровизацията за да може ежедневието да бъде по-лесно и смислено. Затова съм тук. Благодаря. Манфред Вебер има дума. Аз искам да ви благодаря през последните седмици и месеци по време на кампанията. Аз посетих много страни и се срещнах с много европейци. Установих, че всички ние се вълнуваме от едни и същи неща и имаме едни и същи ти надежди за бъдещето на Европа. Искам да ви кажа, как смятам да работя на европейско ниво. Аз искам Европа, която защитава хората, която се вълнува от проблемите на хората, комисия на гражданите. И с оглед на това, сегашният председател на Европейската комисия, Жан Клод Юнкер, нарече комисията комисия на последния шанс. Аз мисля, че той свърши чудесна работа. Аз бих искал комисията да бъде не комисия на последния шанс, а комисия на новото начало, комисия на откритост, отвореност, на оптимизъм, да покажем, че ние като европейци можем да постигнем много, ако сме единни. И накрая Франс Тимерманс. Благодаря. Добър вечер. Бъдещето на Европа е във вашите ръце. Следващата седмица вие ще решите съдбата на Европа за следващите пет години. Някои казват, че Европа и нейните граждани трябва да разрушат Европейския съюз. Аз не вярвам това. Други казват, за да не се разруши Европейския съюз, да го запазим такъв какъвто е. И в това не вярвам. За да имаме по-силна Европа, ние трябва да я реформираме крайно време големите предприятия най-сетне да започнат да си плащат данъците. Крайно време да имаме минимална заплата. Крайно време да има равенство между мъжете и жените. Крайно време да се сложи край на насилието срещу жените. Крайно време е да прилагаме върховенството на закона, така че всички да спазват правилата. Крайно време е кри... кризата с климата да бъде поставена начало в списъка на приоритетите. Това е моят своето предложение. Благодаря, Франс Тимерманс. Благодаря на всички ви за встъпителните ви думи. Тази вечер и вие пред екраните на компютрите си ще можете да участвате в дебата. Давам думата на Анастина, която ще следи дебата по социалните медии. Може би вече има първи коментари по Twitter. Да, Емили, добре дошли в Центъра ни за социалните медии. Тук следим всички ваши въпроси и коментари. Вече Получихме първи коментари, много е оживена дискусията, заливат ни с въпроси. Започнаха да го правят още преди началото на дебата. Хаштагът Tell Europe вече е особено популярен в Белгия и в Германия. Както може би се досещате, някои теми вече особено често се обсъждат. Става дума за Брексит, измененията в климата, неприкосновеността на личния живот в цифровото пространство и миграцията. Sea-Watch твитваха, използвайки хаштага Tell Europe, съобщиха, че са спасили днес в Средиземноморието 65 души. Участвайте в дебата, продължавайте да коментирате и да задавате въпроси. Можете да използвате хаштага TellEurope. Нека сега се върнем в залата и пристъпим към дебата. Thank you, благодаря, Анастина, за тази първоначална информация за хода на дебата по социалните медии. Сега ще пристъпим към темата за миграцията. Това е най-често упоменаваната от европейците тема в отговор на въпроса какво ги тревожи. Европа обаче не можа да намери общо политическо решение. Идеята за презаселването срещна отпор. Отделните държави постоянно спорят за това, коя от тях да приеме дори и няколкото десетки мигранти, които се намират на борда на кораби като Sea-Watch или Aquarius. Въпросът ни към вас е като се има предвид напрежението във връзка с миграцията, в качеството си на председатели на комисията, бихте ли се отказали от усилията за намиране на общо решение? И ако отговорът е не, как ще решите проблема? Ян Захрадил, благодаря. Нека първо кажа, че никога не бих повторил грешката, която направи настоящата комисия, въвеждайки задължителни квоти. Този модел не сработи. За съжаление, той само задълбочи разделението между Западна и Източна Европа. Според мен трябва да намерим други решения. Трябва да зачитаме правата на суверенните държави и на националните парламенти. Те решават дали да предоставят убежище или не, дари да предоставят право за временно или постоянно пребиваване или гражданство. Трябва да сложим край на трафика на хора и незаконното им превеждане през граница. Трябва да се изградят регистрационно-приемателни центрове извън Европейския съюз. В противен случай няма да можем да се преборим срещу трафика на хора и незаконното им превеждане през граница. Ще трябва да сключим също и споразумения за обратно приемане с други държави. Трябва тясно да си сътрудничим с тях. Преди всичко трябва да постигнем стабилност и в Африка. Благодаря, господин Захрадил. Манфред Вебер, какво бихте направил вие? Единствената възможност е намирането на европейско решение. Няма съмнение в това. Според ЕНП трябва да заложим на два момента. Държавите трябва да решават кой да се установява на тяхна територия, а не трафикантите на хора. За целта трябва да се гарантира силна охрана на границите. Затова и увеличаваме служителите на Фронтекс с 10 000 души. Папата обърна внимание също така на положението в Лампедуза и в Средиземноморието. Припомня ни за хуманитарната ни отговорност. Трябва да поемем тази част от отговорността, като работим с Сирия и създадем план Маршал за Африка. Според мен трябва да има комисар, който отговаря специално за това. Трябва силно да охраняваме границите си, трябва да предоставяме обаче и хуманитарна помощ. Ангела Меркел показа, че сме способни да го направим. Показа, че можем да поемем своята част от отговорността. Тя и Жан-Клод Юнкер го демонстрираха. Сключихме също така и споразумението с Турция, което показва, че можем да охраняваме границите си. Благодаря на господин Вебер. Господин Кое, бихте ли се отказали от усилията за общо решение? Искам да ви припомня, че имиграцията е една огромна драма. Аз също а, съм емигрант, защото моя баща пристигна в а, Белгия без документи. Има вече над 30 хиляди, които починаха, умряха в Средиземноморието, загубиха своя живот. Смятам, че отговорността е изключително важна за Европа. Всички политици трябва да поемат тази отговорност и трябва да се преразгледат дестабилизацията, за която говорят. За левицата трябва да кажа, че за нас емиграцията е един шанс, една възможност. И аз съм пример за такъв шанс. Даваме шанс на много хора, които нямат възможност в своите страни да развиват живота си. За нас няма инвазия на Европа. 0,5% от населението всъщност са мигранти – те могат да допринесат, за да се възобнови, да стане по-млада Европа. Аз съм син на мигранти и затова смятам, че това, което каза господин Вебер като крайно решение за миграцията, наистина за скандално. Благодаря ви, Маргрете Вестагер. Как бихте подходила към мигрантите, които пристигат на наша територия с кораби? Важно е, според мен, да намерим устойчиво решение в дългосрочен план. Трябва да го намерим също толкова бързо, колкото и решение за спасяването на човешки живот в открито море. Ще продължим да сме свидетели на миграцията. Това е свързано с климатичните промени, както и с економическите условия. Най-важното според мен е да не забравяме, че европейците трябва да протегнат ръка на бежанците, на онези, които се нуждаят от закрила. От друга страна трябва да търсим възможности за управлението на миграцията, за това да я превърнем в законна такава. Не може да не знаем защо хората пристигат при нас и на къде се отправят. За целта трябва да установим добра система за предоставяне на обежище. Трябва да го направим заедно. Иначе ще се провалим. Благодаря на Маргрете Вестагер. Казахте най-малко за това, което би трябвало да направим. Франц Тимерманс, първи заместник председател на Европейската комисия. Какви са трудностите според вас и какво бихте направил по-добре, ако станете председател на комисията? Всеки път, когато някой загине в Средиземноморието, Европа губи част от идентичността си, губи част от ценностите си. Всеки път, когато хора се озоват в Средиземноморието, трябва да се погрижим за тях. Не можем да санкционираме рибарите или други хора, които спасяват хора в открито море. А именно това прави италианското правителство. Най-важното е хората изобщо да не поемат по този път. За целта ни е необходим, както каза господин Вебер, план Маршал за Африка. Трябва по-добре да охраняваме границите си, да сключваме и споразумения с трети страни. Но това не е достатъчно. Необходима и е солидарност. Солидарност трябва да се проявява не само когато това ни е угодно. Трябва да го правим и когато не ни е много приятно. Докато отказваме да проявяваме солидарност, ще продължаваме да се сблъскваме с движения по границите ни, как на каквито не ни се иска да сме свидетели. Благодаря, благодаря на Франц Тимерманс. Ска Келер, ако станете председател на Европейската комисия, какво бихте предприела? Ние категорично заставаме зад европейската солидарност. Всеки трябва да поеме своя дял от отговорността. Трябва да подпомогнем и онези общности, които вече полагат толкова големи усилия, за да приемат нуждаещите се. Мнозина са отделните хора и отделните инициативи. Но случващото се в момента в Средиземноморието е абсолютно недопустимо. Хората се давят изправят в морето. Те сигнализират на центровете за издирване и спасяване, но никой нищо не предприема. Препращат ги към Италия, Италия пък ги препраща към Либия. Но в Либия се води гражданска война. Там няма брегова охрана. Бреговата охрана всъщност са милициите в Либия, които ние финансираме. Европа трябва да организира издирвателно-спасителни операции. Не можем да допуснем загубата дори на един човешки живот в Средиземноморието. Благодаря ви за този първи кръг и Вторият ни въпрос е свързан с младежката безработица. Нека да видим как изглеждат нещата по-отблизо. Има огромна пропаст между Северна и Източна Европа, например Гърция, Португалия, Италия, дори Франция. Младежката безработица в Гърция, например, е 39%. Какво е обяснението за всичко това? Прекалено много бюджетни економии, подобно на тези в Гърция и Португалия, или може би недостатъчно реформи, като в Франция или Италия. Нашият въпрос към кандидатите е следният. Как бихте се опитали да направите така, че да създадете работни места за тези 3,3 милиона млади европейци? Господин Захрадил, вие сте първи. На първо място искам съвсем ясно да кажа, че Европейската комисия не създава работни места. Бизнесът създава работни места. Европейската комисия може да създаде среда, която да спомага бизнеса, като разработва добро законодателство и финансира добри програми от своя бюджет. Някои добри програми вече са разработени. Имаме, например, програмата Цифрова Европа, която има, ако не се лъжа, 10 милиарда евро. Имаме и програмата Хоризонт Европа, която подкрепя научно-изследователската дейност. Отново има голям бюджет и там. Имаме и програмата Инвестирай в Европейския съюз, където са съчетани публични и частни средства за подобряване на инфраструктурата. Обеден съм, че имаме нужда от специално изготвени решения за всяка една отделна страна. Економиките ни са много различни. Структурите на економиките в отделните страни са различни. Ако погледнете Европа, ще видите, че в някои държави има ниска безработица. В моята страна е под 3%. Затова са нужни конкретни, специфични решения за отделните държави, насърчаване на добри програми и добро законодателство. Това са моите решения. Благодаря, Манфред Вебер. Германия винаги е настоявала да има бюджетни съкръщения, критерият от 3%. Причинява ли това младежка безработица и ще промените ли нещо? Трябва да припомня на австрийците, на германците, на холандците, които се справят добре економически в момента, че ще имат добро бъдеще, ако могат да се създават работни места и растеж за младите хора на юг можем да преодолеем предизвикателствата само заедно. т.е. от една страна носене на отговорност и от друга страна солидарност. Те трябва да върват ръка за ръка. Искам да опиша нещо, което се случи в Португалия. Там се срещнах с един студент, който ми каза, Франц, между другото, те не питаха за минимална заплата, тъй като социалистите това предлагат. Този студент и други, младото поколение, ме питаха за добре заплатени работни места, за да могат да създадат семейство. Затова имаме нужда от добра економическа политика, която да създаде тези работни места например, инфраструктура, и изследователска дейност, възможност за творчество. Така всички можем да създадем един още по-силен единен пазар за бъдещето. За това е много важно да се създават работни места. Благодаря, Манфред Вебер. Не бива да забравяте, че имате възможност за реплика, която да отправите или въпрос към други. Нико Куе, съгласен ли сте с Манфред Вебер? Добрата економическа политика ли е решението за това безработицата да спадне? Не мисля. По-настоящем те управляват повечето държави и виждате, че политиките им са неефикасни. Тези речи се държат по време на избори, а след това какво правят? Продължават с бюджетните економии, ограничават трудовото право, създават несигурни работни места, заплати много под минималните и освен това увеличават пенсионната възраст на своите родители. Т.е. родителите трябва да работят до 65 години, а младите си стоят вкъщи безработни. Според нас трябва да се атакува точно идеята за тези несигурни работни а, договори. Трябва да има договор, който да дава сигурност. Трябва да се прекратят договорите с 0 часа, а, защото се оказва така, че хора, които получават заплата, са под прага на бедността. Тоест, хем работят, хем са бедни. Това е неприемливо. Затова всеки един млад човек иска да получи договор за работа, който да е с е, отворен край, а не ограничен. Маргрете Вестагер, може ли да направим нещо за общата среда на бизнеса и как ще дадем отговор на милионите младежи, които искат работа? Мисля, че може да направим и двете неща едновременно. Европейските държави работят заедно, така щото във всяка една държава да се предлага достатъчно обучение, образование или конкретна работа. Ако няма конкретно работно място, то тогава няма и бъдеще. Имаме нужда от силна економика, това е вярно. Трябва да инвестираме, бизнеса трябва да се разраства, работни места се разкриват в Европа. Над 12 милиона такива бяха разкрити последните 5 години. Но тези работни места не са добре заплатени. Затова трябва да насърчаваме една економика, където човек да може достойно да се издържа с заплатата си при пълно работно време. За това е, трябва да говорим и за фиксираната минимална заплата. В отделните държави има различни системи. Трябва да бъде зачетена отделната система на всеки един от нас. Трябва да се обърнем към социалните партньори, те да ни помогнат, тъй като Европа може да направи нещо, но заедно с държавите членки проблемът може да бъде решен. Благодаря, Маргрете Вестагер. Франс Тимерманс като заместник председател на Европейската комисия може да отговорите или пък като бъдеш председател на новата Европейска комисия. Когато съм в Португалия, младите португалци ме питат, когато Антонио Коста дойде с нови планове за повече економически растеж работа, Европейската комисия му каза браво, тогава Манфрод Вребер каза не, не, не, вие накажете Португалия. Така че това говорят с мен младите. Нека се върна на тях съвсем конкретно. Нека да разширим програмата Еразъм и тя да стигне до всеки младеж в Европа, независимо дали учи в университета или е студент, работи или не работи. Нека да им дадем възможност да учат в други работни държави членки, извинете. Нужно е да има минимална заплата, която да бъде 60% от средната. Така ще защитим младите от тези работни места, където получават по едно евро на ден. След това да се разшири програмата за младежката гаранция. Тя е много успешна в някои държави членки и трябва да бъде разширени. И след това да започнат младите хора на 16 години да гласуват, т.е. да падне възрастта за възможност за гласуване и да могат младите хора да гласуват. Да, мисля, че бях убеден, че нашите кандидати са съгласни с всичко, но ето, че Манфред Вебер иска да направи реплика към Тимерманс. 30 секунди. Да, солидарността е много важна за Европа, но отговорността е важна. Искам да ви припомня, че последните 5 години Комисар Московиси отговаряше за програмирането по тези въпроси. Диселблум, един бивш колега на Франс Тимерманс, беше министър от Нидерландия, който беше председател на ЕКОФИН, на Еврогрупата. Те взеха необходимите решения за реформи. А днес имаме социалистически финансов министър от Португалия, който е председател на ЕКОФИН. Е, Еврогрупата, отговорния орган, който всъщност прави необходимите стъпки. Така че смятам, че всеки трябва да поема отговорността си. Социалистите не трябва да атакуват собствените си политики политики. Франс Тимерманс, можете да отговорите. Това няма нищо общо с това, което казах. Пьер Московиси погледна плановете и каза, те са добри. Жан-Клод Юнкер погледна плановете на Португалия и каза, те са добри, ще сработят. След това Вебер от Европейския парламент каза, а не, не, няма да позволим, трябва да бъде наказана Португалия, не трябва да се прави. Така се случиха нещата. И както виждате, всичко, се, а, всичко сработи. Има много работни места, социалната справедливост нарасна, защото спряха с бюджетните економии в Португалия и това трябва да правят правителствата. Благодаря на Франс Тимерманс. И последна по този въпрос е Ска Келър. Мисля, че мерките за бюджетни съкръщения, взети в Европа, направиха а, много лоши неща. Те увредиха хората. Хората останаха без работа. Младите хора, но не само младите хора но те бяха един удар срещу европейското обещание, че всички заедно ще живеем по-добре. И това бе голяма грешка за всички. Не бива да забравяме, че ако има безработен млад човек, това означава, че той ще има и в бъдеще по-низки доходи. Така че борбата с младежката безработица е изключително важна в целия Европейски съюз, а не само в отделните държави членки. Трябва младежката гаранция да стане задължителна навсякъде. Тя трябва да бъде изцяло финансирана. Трябва да направим така, че за бъдеще имаме необходимите работни места, да се инвестира в една екологосообразна економика. Комисията казва, ще има нови работни места, хиляди. Ми хайде да направим така, че инвестициите да бъдат насочени точно към екологичния и социален преход на нашата економика. Ян Захарадил, няма ли да кажете и вие нещо? Аз имам въпрос към господин Тимерманс, ако ми позволите. Бихте ли се съгласили, че има много различни видове безработица в държавите членки? Например, в някои е 10%, в други е под 3%. Бихте ли се съгласили, че това е отлично доказателство, отличен пример, че правителствата на национално ниво, националните парламенти са тези, които ще дадат конкретните решения за своя пазар на труда и са много по-добре поставени да го направят от Европейската комисия? Не бихте ли се съгласили вие с мен, че ако по същия начин мислим за структурните фондове, примерно преди 15 години, то тогава Чешката република нямаше да бъде така добре, както е днес. Безработицата нямаше да е толкова ниска. Не бих се съгласил. Значи, искате да ми кажете, че без структурни фондове щеше да стане така ли? Не, не, не. Не, това всъщност показва европейската солидарност. Не бихте ли се съгласили с мен, че това изразява нашата солидарност, когато казваме не само ние имаме ниска безработица, а се вълнуваме от това, че в Южна Европа над 30% от младите хора са безработни и ще им помогнем да решат този проблем. Благодаря. Благодаря на Франс Тимерманс. Нали виждате защо ви призовах да използвате възможността за реплика? Благодаря на Ска Келер, благодаря за първите отговори по миграцията и младежката безработица. Обсъдихме тези въпроси по традиционния начин тук на сцената, но да видим как се развиват нещата в социалните медии. Да, прекрасно е, че стотици се присъединяват. Хаштагът Ел Europe се използва повече от 7000 пъти. Да видим докъде ще стигнат до края на вечерта. Надявам се да видя и финландците, защото с нощи не се справихме толкова добре на полуфиналите на конкурса за песни. Така че, нека да чуем и вашия глас. Когато говорим за ангажираност, мнозина от вас изпратиха своите причини за това, защо ще гласуват. Казвахте ни, че ще гласувате за да се борите срещу климатичните изменения, да се промени Европа за по-доброто, да се сложи край на токсичния национализъм и демокрацията да продължи да съществува. Как отговаря онлайн общността на първата тема? Да видим. За миграцията тя предизвика разгорещен дебат. Потребител от Белгия би искал европейските граждани да могат да помагат на бежанците с жилище и храна. И мога да ви кажа, че има огромен интерес към измененията в климата. Получихме огромен брой въпроси по тази тема. Пряк въпрос от Германия. Въпросът е какво ще направят кандидатите, за да предотвратят кризата и да се преборят с климатичните изменения. Бихме искали да чуем повече от кандидатите, така че нека да се върнем към дебата. Благодаря, Настина, за този преход. Можем да преминем към следващата тема – околна среда и изменения в климата. Всички вие знаете, че хиляди млади европейци демонстрират а, с, Грета, с Грета Тумберг и петът си за бъдещето. През седмица получаваме нови научни доклади, които призовават политиците да предприемат действия. Но Защитата, опазването на климата може да се окаже свързано с голя, с висока цена. Могат да пострадат работните места във въгледоби в автомобилната промишленост, могат да се повишат цените на енергията. Нашият въпрос към кандидатите е, можете ли да направите тези жертви, а, кое на кое бихте обърнали повече внимание, кое според вас е по-важно, кое е по-маловажно? Маргарет Вестагер. Да, има риск, но нека да погледнем на въпроса и като на възможност. Могат да създадат милиони работни места. Например, като се изградят високоскоростни железопътни линии, за да, се бъд, за да има свързаност, мобилност и хората, когато, и хората да не ползват самолети, а влакове. Освен това, много неща са подготвени. Имаме цели, имаме законодателство за реформа на пазарите. Сега можем да преминем към действия. Вече разполагаме с голяма част от нужната технология, така че можем да инвестираме европейски национални средства. И разбира се, можем да активизираме научната дейност, но не е нужно да чакаме технологията. Предстоят ни без друго много задачи. И когато предприемаме системна дейност, всеки един от нас може да се включи с личното си решение, с личния си избор. Това не е нещо, което можем да централизираме. Тук трябва да обединим усилията си. Благодаря на госпожа Вестагер, Ска Келер. Предполагам, че за вас целите за климата са изключително важни. Но другите зелени готови ли са да приемат загуба на работни места? Ние се отнасяме много сериозно към този въпрос. И не може да бъде иначе. Въпросът е спешен. Ние имаме само една планета и трябва да я е, опазваме. Не можем да правим компромиси, да кажем я да поизчакаме, че да видим какво да предприеме. Хубавото е, че знаем какво трябва да направим. Политическите инструменти, мерките, знаем ги, имаме ги. Просто трябва да пристъпим към действия. Само, че представители а, е, на групите тук а, е, са гласували против. И това веща е криза, особено ако го съчетаем с загубата на биологично разнообразие. Много важен въпрос. Какво ще направите вие? Аз аз бих сложила край на вредните субсидии. Милиарди евро не биват да се използват за погрешни цели. Например, в екологосъобразни технологии, които създават нови работни места. То в момента ние отстъпваме това на Китай. Франс Тимерманс като заместник председател на Европейската комисия. Чухте ли младите европейци на улицата? Чухте ли докладите на учените? Да, чувам го по 10 пъти на ден Ска Келер каза няколко много ясни неща. Господин Куе е един от, тя е, тя е един от най-важните политици. Ние вече сме постигнали немалко в Европейския парламент. Моето предложение към тях е нека да работим заедно през следващите 5 години, за да може за следващата комисия климата да бъде в центъра на приоритетите и да включим представители на либералите е, и да има съюз, коалиция между всички, но по-конкретно. Защо няма данъка върху керосина? Това е неприемливо. Защо няма данък върху въглеродния блок и за всички фирми? Приходите от този данък могат да се върнат към хората, за да могат жилищата им да станат устойчиви. Защо не въвеждаме тези мерки? Можем да го направим, ако постигнем споразумени с държавите членки и ако имаме подкрепата на Европейския парламент. Благодаря, господин Тимерманс. Това е първият етап на изграждане на коалиции тук, но сега мисля, че отиваме към опозицията. Господин Захрадил, какво бихте направили повече? И кое бихте, на кое бихте обърнали по-малко внимание? Аз съм от Централна и източна Европа. При 30 години тя беше сред най-замърсените части, не на Европа, а на света. Сега ние намалихме замърсяването с 100%, така че това е постижимо, но по устойчив начин, като се използват нови технологии. За това призовавам социално устойчив начин и график, реалистичен график. Нека не си поставяме нереалистични цели, нека да спазим онези ангажименти, които са, сме приели. Що се отнася до Европейската комисия, тя би трябвало и може да промени начина по който се използват субсидиите за селското стопанство. Те би трябвало да бъдат ориентирани повече към околната среда, да се субсидира към екологичното замеделие, не към производството. Има и е друг метод, разработен от комисията, и това е единия хектар. Благодаря ви. По-късно ще обясня. Благодаря. Нико кое. Аз най-напред благодаря на младите, които от седмиците демонстрират. Те се сърдят, защото има чувството, че никой не ги чува. И действително никой не ги чува. Да, говори се много от лидерите, но не се предприемат конкретни мерки. Не се прави нищо срещу големите замърсители. Многонационалните предприятия, на които се падат над 80% от източниците на замърсяването, нищо не се предприема срещу него. Аз не смятам обаче, че проблема трябва да се прехвърля върху гражданите чрез повишаване на данъците, както го направи Макрон. Това е неприемливо. Има друга, друг начин ние разработихме Галилео Ерба. Защо да няма публична инициатива за климата? И когато казваме, че няма пари, еми за да спасим банките, намерихме 3 милиарда. И господин Тимерманс и групата му а, каза, и представиха данни за това, че фискалните измами възлизат на над 800 500 милиарда. Господин Вебер, ще проявите ли повече амбиции от сегашната комисия? За ние трябва да постигнем Европейски съюз, който е въглеродно неутрален. Това е наша обща цел. И имаме общо разбиране за това, което трябва да направим за бъдещето. ЕНП държи на тази цел. Само, че как да постигнем това? Ето тук има нужда от дебат. Защото аз не приемам губещите да бъдат пенсионерите, работещите в автомобилната промишленост. И има много вълнения, в това число и в селските райони. Ето защо ние трябва да го направим по такъв начин, че да не вредим на никого комисаря Канети беше този, който представи всички инициативи за климатичните изменения. И това беше израз на гласа на Европейската народна партия. Франс Тимерманс реплика. Е, е, е преди, през последните пет години едно, една неправителствена организация нарече ЕНП динозаври. Не го казвам аз. Второ, умръзна ми е, да чувам, че е, ще пострадат пенсионерите и бедните. Знаете ли е, кой ще пострада? Ще пострадаме всички ние, ако не предприемем нищо. Ако не предприемем нищо, първи ще пострадат бедните. Те няма къде да отидат, за да избегнат кризата. Ние трябва да предприемем действия. Колкото повече чакаме, толкова по-скъпо ще бъде и толкова по-силно ще бъде въздействието върху обикновените хора да, чудесни думи от е, господин Тимерманс, но никакви конкретни действия. А имаме нужда от конкретни действия. Система за търговия с емисии може да е, се разшири, да включи авиацията. И също така е, насърчаване на новаторството. Като инженер, аз съм е, инженер по въпросите на екологията. Аз вярвам в е, новаторството, не в санкции. Ето защо създаването на хоризонт, свързан с инвестиране в технологиите, е пътя по който трябва да вървим. Приключ. Нямаме повече време. Ска Келер за реплика няма. Някои групи говорят само за климата, други като нас имат конкретни идеи. Въпросът ми към Манфред Вебер, ако смятате, че търговията с емисия е чудесна, защо гласувахте против реформата на тази система? В момента се раздава толкова много безплатни сертификации, че големите фирми си ги препродават защо гласува НП срещу по-амбициозни цели за климата? Не така и изглеждат реалните мерки за климата. Съвсем накратко е, системата за търговия с е, емисия от темата, която се обсъжда. Да, моята партия иска да предприеме нещо. Ние можем да сме амбициозни като а, е, зелените, но заедно с това се срещнах с синдикатите, не с моите гласоподаватели, с синдикалисти, които казват, ако реализирате целите на зелените, няма бъдеще за нашите работни места, така че нека да има устойчивост. Устойчивост за ООН означава екологична амбиция, економическа стабилност и също така устойчивост в областта на технологиите. Нека нещата да се разглеждат в пакет. Маргарет Вестегер има реплика към вас. Вие настоявате е, и държите на това, че моят колега Мигел е от НП, но е, чудесната работа, която свърши, не се дължи на това, че е от НП, а защото защото е, успя. Ние работим заедно като колеж. Тук не става дума за партийно обединение. Измененията в климата са по-важни и по-големи от всички нас. И второ, ние разполагаме с много инструменти. Защо да не ги използваме, вместо да чакаме? Точно това, с това и започнах. Нека да не допускаме разделения, защото по отношение на целта всички ние застъпваме едни и същи, едно и също становище. Има мнозина, които се притесняват от темповете. До 2050 година индустрията трябва да е въглеродно неутрална. Но нека това да не бъде свързано с санкции, които да вредят на а, обикновените хора. Още една реплика от Нико. Според мен този тип а, а, разговори са нетърпими. Закриха се а, пещи. Много, има много предложения за специален вид стомана, кой, която да е полезна за производството. През Представете си колко вода и колко измивни препарати биха се спестили. Само, че вие сте съгласихте с това господин Митал да закрие пещите а, и се направи така, че да се изнесе производството към други страни, в които замърсяват много повече. Мой коментар е следния. Европейците са амбициозни. Основната цел за следваща Европейска комисия би могла да бъде да убедим останалата част на света. Не можем сами да спасим климата. Трябва да работим заедно с приятели, партньори, по света. Ето защо ние трябва да сме амбициозни в световен мащаб да работим за глобално развитие, за да се борим срещу измененията в климата. Това и искам. Благодаря много на всички вас за отговорите. Преминаваме към следващата тема. Другата тема е от технически характер в известен смисъл, но и повод за недоволство сред мнози на европейците, като е показателна за липсата на справедливост. Международни корпорации като Apple, Google или Nike плащат само символични данъци, често под 5%, а ние, обикновените граждани, плащаме между 20 и 40%. Въпросът ни към кандидатите е, кои държави членки на Европейския съюз според вас са данъчни убежища и как ще промените тяхното поведение, така че Амазон да заплаща данъци в същия размер като една квартална книжарница. Маргрете Вестагер. Имам опит от първа ръка. Много занижихте стойността. Казахте, че някои плащат под 5% данъци, но всъщност дружества като Apple заплащат под 0,5%. Така че има още много какво да се направи. Има промени в данъчното облагане в Ирландия, Холандия, Люксембург, Белгия, Малта и Кипър. Свидетели сме на такива промени, тъй като се промени законодателството за данъчното облагане, но трябва да се наложи и данъчно облагане на цифровия сектор. Много от дружествата в тази област не заплащат данъци, което не е справедливо. Освен това, трябва да се предвиди и долна граница за ставката на корпоративния данък в противен случай ще има надпревара за постоянното и понижаване. Трябва да стимулираме също така и дружества, които спазват правилата. Трябва да има данъчна справедливост. Държавите, които упоменахте, данъчни убежища ли са? Според мен данъчното убежище е място, където всички плащат данъците си. Благодаря на госпожа Вестагер. Ска Келер, вие също така оптимистично настроена ли сте като Маргарет Вестагер? Смятате ли, че ще настъпи промяна? Наистина се надявам, че ще има промяна, тъй като онова, на което сме свидетели в момента е скандално. Големите дружества, най-силните в обществото бягат от отговорност, плащат изключително ниски данъци. Това са пропуснати приходи от данъци, което не ни дава възможност да поправяме пътищата си, да строим училища, да инвестираме в здравеопазването си. Затова е абсолютно необходимо да има справедливо данъчно облагане. Така ще има и социална справедливост. За целта е абсолютно необходимо да се налагат данъци на големите дружества. Трябва да има и долна граница за размера на корпоративния данък. Трябва да има и прозрачност по отношение на всички дружества. Вече разработихме правила за прозрачността. По тези правила ще е ясно колко служители има едно дружество в дадена държава, например. Но либералите и консерваторите, за съжаление, гласуваха за изключения от това правило. Не трябва да има обаче изключения от прозрачността. Тя трябва да въжи, според мен, за всички. Благодаря на Ска Келер, Франс Тимерманс. Вашата страна вече бе упомената. Данъчно убежище ли е тя? Абсолютно ясно е, че настоящата система не работи. Предстои тя да бъде променена. Време беше. Напълно съм съгласен с госпожа Вестагер, че трябва да се предвиди долна граница за корпоративния данък в целия Европейски съюз. Аз предлагам 18% като минимална ставка. Така ще има равнопоставеност Държавите могат да наложат по-висока, но не и по-ниска от тази ставка. Свидетели сме на огромни промени в момента. Някои дружества изобщо не плащат никакви данъци, както каза Маргарета. И това са големите дружества. Така че искам да попитам Амазон, кога ще си платите данъците? Ако предложите корпоративна данъчна ставка в размер от 18%, как ще направите така, че Ирландия да се съгласи? Мисля, че Ирландия осъзнава, че в дългосрочен план тази система ще навреди на економиката. Настоящата система не е в интерес на нито една економика. Ще убедим, според мен, държавите да тръгнат по този път. Това е проява на европейска солидарност. Мисля, че ще можем да убедим дори и моята страна. Благодаря, господин Тимерманс. Ян Захрадил, какво мислите по въпроса за прозрачността? Първо, вероятно ще има много големи различия помежду ни по този въпрос, тъй като според мен държавите могат да налагат данъци на дружествата. Европейският съюз не е държава. На някой може би им се иска той да се превърне в такава, поради което и призовават за общо европейски данъци. Аз съм против това. Разбира се, трябва да се наложи пълна забрана на укриването на данъци. Как може да се постигне това? Предвижда се обмен на информация за всяка една компания, чийто оборот е над 750 милиона евро годишно така че лесно можем да установим кои дружества не си плащат данъците. Те трябва обаче да плащат данъци на национално ниво. Не бива да се въвежда общо европейски данък. Трябва да кажа, че госпожа Вестагер свърши чудесна работа по отношение на равнопоставеността. Опита се също така да създаде адекватни условия за конкуренция между европейските дружества. Благодаря ви. Нико Кое, съгласен ли сте, че Европа не бива да се меси в данъчното облагане? Никак не съм съгласен. Смятам, че имаме една Европа, в която повишихме много повече заплащанията, увеличихме бюджета за обучение, за образование, за майчинство. Тоест, би трябвало данъците да обслужват цялото население. И вече колко години говорим за това, за хармонизация. Хармонизация на данъците на европейско ниво и да се избегне фискалният дъмпинг, който съществува в Европа. От години се говори за това. Всички тези господа са в парламента отдавна, а нищо не са направили. Трябва да се спре да се говори с такива желания и да се премине към офанзивата. Казах, над 800 милиарда биват укривани. Това са толкова много услуги, които могат да се предоставят и в образованието, и в здравеопазването, и да има добро качество. И смятам, че онези, които подават сигнали, са много важни. Това са хората, които изваждат финансовите скандали пред нашите очи. Те трябва да бъдат защитавани, а да не бъдат заклеймявани. Благодаря ви, Манфред Вебер. Гордеех се с Европа, когато Европейската комисия реши да предприеме действия срещу Ирландия. Маргарета и Жан-Клод Юнкер ясно заявиха, че всеки трябва да внесе своя дял в европейските общества. Трябва да продължим по този път. Трябва да използваме законодателството си, за да заявим ясно, че всеки трябва да заплати своя дял. Трябва да се преборим срещу данъчните обежища, да работим за справедливо данъчно облагане трябва да се осъществи преход в полза на онези, които са губещите от цифровизацията. Въпросът е обаче как да го направим. Ще трябва да преминем в някои области, свързани с данъчното облагане, от вземането на решения с единодушие към вземането на решения с мнозинство. Дали ще стигнем до такъв общо европейски подход? Аз вярвам в конкуренцията, но когато става дума за данъчно облагане на цифровите дружества, трябва да има общо европейско решение. Благодаря. На този етап от дебата вече всички сте използвали първата си възможност за реплика. Имате по още една такава възможност до края на дебата. Благодаря ви. Околната среда и данъчното облагане предизвикват очевидно много оживени дискусии. А настина, какво е положението онлайн? По социалните медии се наблюдава много висока активност. Използвате хаштага Tell Europe, участвате в дебата, за което ви благодаря. За да придобиете по-добра представа за коментарите онлайн, нека ви покажа кои са най-често използваните думи климат и екологосъобразност са най-често използваните ключови думи. Много от вас Искат също така да опознаят кандидатите, искат да узнаят повече за Европейската комисия и за предстоящите между 23 и 26 май избори. Друга много популярна тема по социалните медии е равнопоставеността между половете. Потребителят, засегнал тази тема, би искал да знае какво ще направят кандидатите, за да премахнат разликата в заплащането между мъжете и жените. Говори се също така и за евроскептицизма и популистките движения в редица европейски държави. Някои от потребителите изразяват недоверие към Европейския съюз като цяло. Мога да ви цитирам един твит от Германия, в който се обобщават усещанията на някои от вас. Някои смятат, че не се разяснява достатъчно добре какво предприема Европейският съюз и какво представлява той. Продължавайте да ни пращате коментарите и въпросите си, използвайте хаштага TellEurope. Нека сега се върнем в залата. Thank you very much, Анастина. Благодаря ти, Анастина. Сега преминаваме към въпроси, свързани с външната политика. Европейският съюз в един свят, доминиран от САЩ и Китай. Все повече Европейския съюз се оказва с извити ръце пред тези могъщи сили. Например, по въпросите за иранската сделка, Северен поток 2 или свободната търговия. Американският президент Доналд Тръмп постоянно заплашва с нови тарифи върху европейските стоки. Това е много широка тема, но бихме искали да разберем каква е вашата позиция по тези въпроси. Въпросът ни към вас като кандидати за председател на Европейската комисия е следният. За да постигнем сделка с Доналд Тръп, а най-вероятно това ще е сред задачите ви като председател и за да не претърпи щети европейската економика, готови ли сте да отворите европейските пазари за американски земеделски продукти, включително генетично модифицирани такива, както иска Тръмп? Първа е СК Келер. Не. Но също така смятам, че трябва да се мисли по-дълновидно. Трябва да видим каква да е ролята на Европейския съюз в света. Смятам, че нашата роля е важна. Трябва да помислим какво трябва да се направи и да бъдем обединени около едно решение. Моята идея е ние да бъдем една сила за мир, за права на човека по света. Така може да изпратим много ясен и силен сигнал и вече работим с това. Ние сме най-големия донор за активисти за правата на човека, но не сме последователни. От една страна сме такъв донор, най-големия в света, от друга страна отделно отделните държави членки изпращат оръжие на диктатори, дори на същите, срещу които се борят тези правозащитници. Трябва да се спре износа на оръжия в зони на конфликт, които след това прогонват хора от работните им места и те бягат. Трябва да спрем а, диктаторите да поставят или да влагат своите средства в европейските банки. Трябва да защитаваме винаги човешките права и навсякъде. Благодаря на Ска Келер, Франс Тимерманс как да се изправим пред Китай и САЩ. И ако сме убедени, обединени е, ще можем, но ако има лидери в Европа, които са първи приятели на Владимир Путин и постоянно искат пари от него, а след това отиват на аудиенция при Доналд Тръмп, който иска да разбие Европейския съюз, то тогава как да създадем единство и единение? Трябва да разберем какво е заложено на карта. За първи път в нашата история има американски президент, който смята, че е в негов интерес да има една разделена и свободна Европа. Това е опасно за нас. Ако сме разделени, няма да можем да защитим своите ценности по света. Имаме нужда от Европа европейско единство. Трябва да убедини, убедим онези сили, които смятат, че Путин им е най-добър приятел от Фараж до Салвини до Штрахер. Всички тези лица трябва да разберат, че те не защитават европейските граждани. Трябва да бъдем единни, да бъдем твърди пред Тръп, пред Путин. Ако не го направим, то тогава те ще диктуват съдържанието на музиката и самата музика. Не може да позволим това за нашите граждани. Благодаря на Франс Тимерманс, Манфред Вебер. Можем ли да казваме не винаги на Тръмп? Не, не съвсем. Защото американците са наши приятели. Американският народ е наш приятел. Имаме общи ценности. Говорим за свобода на пресата, за независимата съдебна власт, баланса между половете, демокрацията. Така че има много неща, които са общи помежду ни. Затова не можем да се борим срещу американския народ. Но това, което се случва в Белия дром, не, е дом, не е нашата политика. Затова на американският президент бих казал, нека да направим една сделка за индустриални стоки стоки, търговска сделка, но само ако има партньорство. Ако той иска да ни принуждава, то тогава трябва да се изправим и да действаме. Затова единството и силата на Европа са задължителни. Нужно е нещата да се обсъдят. Имаме външни работи, говори се за вземане на решение единодушно и затова не сме бързи. Виждате, нещата се забавят. Същото стана и с Венецуела. Затова процеса на вземане на решение трябва да е с мнозинство, а не с единодушие. Само с този механизъм цялата сила на Европа и нашите ценности могат да докажат ролята на Европа в световен мащаб. Благодаря, Нико Кое. Какво мислите за взаимоотношенията ни с САЩ и Китай? Смятам, че е такива споразумения за свободна търговия ни отслабват, защото не можем да наложим екологични и социални норми на своите партньори. Най-голямата економика по света, ако съберем всички економика на нашите страни, не може да направи така, че начина на живот, стандарта на живот в Европа да се спазва. Такива споразумения за свободна търговия дават всъщност правомощия на един съд, който е частен съд и който поставя под въпрос държавите и тяхната законодателна власт. Нека да помислим за Египет, нека да видим увеличаването на а, минималната заплата, където бе поставено под въпрос посредством този частен арбитраж, който често се а, е, раз, е, развива и пред закрити врата. Затова всички европейци трябва да обсъждат такива въпроси, тъй като това засяга индустрията, земеделието, цялото население в Европа. По този начин само може да вървим напред. Благодаря на Нико Кое. Господин Захрадил, ще говорите ли за земеделски стоки? На първо място бих казал, че търговията за нас, за Европа, е двигател на економическия растеж. Трябва да водим преговори с САЩ, защото трансатлантическия пазар е една отлична възможност, независимо кой в момента е американски президент. Но това не е единствения пазар. Има и други пазари като заместник-председател на Комисията по международна търговия, много се радвах, че имахме е, споразумение за свободна търговия с Япония. Така се създаде една огромна зона, която покрива е, държави, които събрани заедно възлизат на 30% от брутния вътрешен продукт на света. Така че трябва да видим къде е нужно да се защитим и трябва да бъдем пионери на свободната търговия. Трябва да има повече споразумения за свободна търговия с азиатските страни, защото там е економическото бъдеще на света. Благодаря на Ян Захрадил, Маргарет Вестагер. Като комисар в сферата на конкуренцията, вие сте се изправяли пред други държави. Какъв е вашият отговор? Има място за една по-уверена в себе си Европа, както каза Нико. Ние сме най големи економически блок в света. Ние сме най-големия търговски партньор. Ние сме предпочитания партньор на 80 държави. Така че трябва да бъдем по-уверени в себе си и може би не толкова отгоре да гледаме на другите. Защото ако даваме достъп до своя пазар, трябва да поискаме достъп и до другите пазари. Ако искаме лоялна конкуренция, трябва да защитим и своите дружества, когато те се изправят пред нелоялна конкуренция конкуренция извън Европа. И това трябва да бъде прокарано много по-силно, отколкото до момента. Това, което искате да спра ли? Аз, ако ви прочета правилно знаците, които ми правите, може би това искате да ми кажете. Да, да, да. Правилно ги прочетохте. Ами, благодаря ви. А, всъщност, нека да довърша старата идея за свободна търговия вече не се ползва и затова казваме нужно е да се търгува на базата на обема. Имаме интереси, разбира се, в това как се е, третират е, животните, правата на човека са важни. Затова търговското споразумение с Япония, с Канада са добри новини за нас, защото по този начин търговията може да бъде положителна и това се разкрива милиони работни места. Имаше реплика от Нико Кое, но всъщност не знаем към кого искате да направите тази реплика. Към господин Тимерманс. Господин Тимерманс е заместник председател на Европейската комисия сега и знам, че в политическото му семейство в Валония, например, имаше голяма опозиция срещу този договор. Пол Манет като председател на Валонската област. И как стана така, че има някаква визия за бъдещето, но преговорите се правят извън националното ниво и някаква тайна а, цари около тях, като и правосъдието е, арбитража е външен. А не може ли да направим така, че всичко това да се обсъди с европейските граждани, за да има демокрация? Ще ви кажа директно. Това, което направи Полмания, това, което направихте вие заедно, наистина оказа огромно въздействие върху самия договор. Наистина промени нещата. Вие самия споменахте този арбитраж. Сега нещата са много по-публични от преди. И това е потвърдено и от Люксембургският съд. Така че вашите действия и тези на Полмания всъщност много ни помогнаха да прокараме това в една посока, в която нещата са по-публични. Сега, в крайна сметка, остана и много, което трябва да се направи, но търг Търговските договори вече не се решават в някаква стая, затворена от експерти. Не, те са част от обществения дебат. Благодаря, Франс Тимерманс. Манфрид Вебер, искате да използвате последната си реплика към някого? Благодаря. Искам да кажа нещо за търговията. 36 милиона работни места в Европейския съюз зависят от тази търговия. Ние сме един континент, който търгува. Економиката ни почива върху това. Затова не разбирам защо левите, левите партии, зелените, социалистите не искат да кажат на това да, да се използва търговията, за да стане света по-добър свят. Аз бих включил във всички споразумения, а, например в бъдеще, да се премахне в световен мащаб използването на детски труд. Нека да използваме търговията като начин да подобрим живота си. И по въпроса за търговията, като че ли не може да се разчита много за, на левицата. Нико кое? Говорите ги тези неща, но всъщност искате да снижите стандартите за околна среда, социалните такива, за да има международна търговия. Вие не създавате необходимите механизми, не създавате агенции, които да дават възможност да се противопоставим на понижаването на качеството на живота на европейците. Постоянно говорите а, по начин, който не дава възможност на европейците да поддържат същия стандарт на живот. Има вътрешно потребление в Европейския съюз. Искам да ви припомня, че е важно това потребление вътре в. Така че има милиони хора, които работят за тази економика и потребяват. С тези ваши международни споразумения за свободна търговия и смуквате живота, който тече вътре в Европейския съюз. Благодаря на Нико Куеска Келер. Да, имаше и към мене реплики, за това може би и аз трябва да получа 30 секунди. Смятам, че търговията може да играе много важна роля, но трябва да се разглежда като инструмент за постигане на цел, а не като цел сама по себе си. Колкото повече споразумения имаме за търговия, се говори сега толкова по-добре. Не е така. Трябва да видим какво се прави. Ако се либерализират всички услуги, това не би било добре за европейската економика. Ако само взимаме суровини от други държави, това няма да е добре за да се постигне една добра многостранна система за развитие. Така че трябва да се види каква е търговията и каква е целта на тази търговия. Благодаря. Кого искате да предизвикате, т.е. към кого е вашия въпрос, към господин Вебер. За моя голяма изненада той каза, че би подкрепил гласуване с квалифицирано мнозинство в сферата на външната политика. Аз смятам, че външната политика е въпрос, който се управлява от национални интереси и от държавния суверенитет. Виждаме, например, че Италия в Либия подкрепя генерал Хафта, докато Франция подкрепя, или обратното всъщност исках да кажа, та едната държава подкрепя единят, докато другата подкрепя легитимното правителство в Триполи. Как да се съчетаят тези неща? Как ще накарате една държава с гласуване с мнозинство да промени позицията си? Аз не мисля, че това може да стане. Така само ще разделите още повече европейските страни. Въпросът е не как да се управлява, въпросът е необходимо ли е. Виждате какво се случва в Либия. Виждате какво се случва в Венецуела. Четири седмици бяха нужни, за да се стигне до обща позиция а, срещу комунистическия режим на Мадуро. най-вече заради лидерите на Гърция и Италия. Аз не мечтая за тази Европа. Искам една Европа, която защитава демокрацията, върховенството на закона, свободата, защото свободата на нашия континент е нашето мото. И това може да стане единствено, ако се вземе решение с мнозинство. Нека да бъдем силни по този въпрос. За това се боря аз. Благодаря. И още една реплика от Маргарете Вестагер. Към кого е вашия въпрос? Исках с К да обсъдя въпроса за търговията, тъй като смятам, че тук има измерение и на климатичните измерения. Има една словенска фирма, която разработва електрически самолети. Имаме други европейски фирми, които разработват вятърни турбини, помпи и така нататък. Говорят или работят в сферата на преработката на отпадъци. Това може да бъде изнесено в чужбина, а няма как да бъде изнесено, ако няма търговия. Така може да се съберат практиките по света, за да има разпространение на най-добрите решения. Да, съгласна съм, ние не искаме да спираме търговията, но трябва да се вземе предвид измерението климат, а настоящите търговски споразумения това не е записано никъде. Не се вземе предвид емисиите на СО2, които се създават. Парижското споразумение не се споменава в нито едно търговско споразумение. Дори и човешките права а, не се споменават достатъчно добре, а са като едно пожелание. Няма санкции към тях. Всичко това трябва да бъде заложено в търговските споразумения. Нямаме мнозинство за момента в Европейския парламент, за да го постигнем, но се борим точно за това. Парижкото споразумение, целите, сферата на климата трябва да бъдат записани в търговските споразумения. Благодаря. Мисля, че всички използвахте възможности си за реплика, с изключение на Франс Тим Тимерманс, на който остана една реплика, така че очакваме вашата реплика накрая. Благодаря. Ау! Последната ни тема е все по-силното усещане у мнозина, че Европейския съюз вече не функционира. Британците гласуваха да напуснат Съюза. В Унгария Виктор Орбан печели избори с лозунга Стоп на Брюксел. В Италия Матео Салвини очевидно е на същата вълна. И европейските ценности са застрашени. Вече и има процедури за нарушаване на върховенство на закона срещу Польша и Унгария. И предстоят и други. Избирателната активност намалява през последните десетилетия. Въпросът към кандидатите как, какво е обяснението ви за засилващия се евроскептицизъм и каква отговорност носите вие? Ска Келер, аз бих казала, че основният проблем е национализма. Той разделя Европейския съюз. Има сили, които искат да разрушат Европейския съюз и които не зачитат права, човешките права на, других, на другите. Това е проблемът. И има какво да направим. Например, да не предоставяме пространство на тези ако се огледаме, те не са чак толкова големи. Всички ние като европейци участваме в решението за това какво пространство да дадем на тези националистически сили в изборите. Като европейски партии трябва да вземем решение, ще сътрудничим ли с такива сили? В ЕНП, ЕНП, например, в Австрия си сътрудничи с националисти. Проблемът с Орбан не е решен. Така че проблемът е дали трябва да се дистанцираме, дали трябва да отстояваме твърдо правата на човека и върховенство на закона или пък не го правим. Благодаря, Франс Тимерманс. Каква отговорност носите вие? Политик като политика, като комуникация. Да бъдем пределно ясни. Онези, които гласуваха за моята партия и други партии тук, сега гласуват за националистически, да дори и крайни екстремистски партии. Очевидно ние не сме ги убедили, очевидно те вярват в идеите. Сега е, са разочаровани. Ами вижте какъв е факта на Брексит. Сега Брексит прилича на игра на тронове на стероиди. И, и именно за тези разде... именно заради разделящата политика, така че ние носим колективна отговорност да предложим идеи на гражданите, които да ги привлекат отново към европейския проект, да ги привлекат отново към партиите представени тук, които имат конкурс конструктивни идеи за бъдещето. Това е единствения път напред. Да, носим отговорност, но ние имаме решение. Днес ги представяме. Всички имаме идеи. Днес идеята ни е да засилим европейското единство, за да решим онези проблеми, пред които ще се изправяме и в бъдеще. Господин Кюе. Европейската европейското единство съществуваше, но той е в процес на демонтиране и има опасност от демонтиране, тъй като Европейския съюз води политика на е, строги економии, на агресия дори срещу страните от юга. И за това, това е причината за радикалните гласове. Да, и всички знаем какво правят фашистите в Унгария, Австрия и другаде. Но ние трябва да направим своя избор или пък или ще държим на законите на пазара, или пък ще държим на гражданите и техните проблеми. Дали ще? сега е, се намаляват пенсиите им, увеличава се пенсионната възраст, ограничават се публичните услуги. Хората смятат, че като се ограничат в своята нация, ще получат повече закрила. Основната отговорност се носи от вас. Изтече ви времето. Имаме още две възможности за реплика. Манфред Вебер. Моята партия и е, социалистите сред е, създателите на Европейския съюз. Егоизмът се върна на континента и е, това, което трябва да направим на 26 е да защитим нашата Европа срещу тези, които искат да я разрушат. И има няколко важни елемента. Първо, Европа трябва да стане по-демократична. В Брексит основното послание беше и искаме да си върнем контрола. Европейският парламент е мястото, на което трябва да се реши бъдещето на Европа. Ние имаме нужда от демократична Европа. Второ, Имаме нужда от механизъм за закрила и устояване на нашите ценности те биват поставени под съмнение. Ето защо имаме нужда от задължителен механизъм за върховенство на законът. Можем да използваме финансови санкции срещу тези, които не спазват принципите на върховенството на закона. За това ще се борят. Ян Захрадил като ръководител на консерваторите и реформаторите. Искате ли да защитавате Европа? Аз мисля, че основният проблем се състои в това, че обикновените хора в европейските страни, които не се вълнуват от политиката, са уморени от безкрайната европейска интеграция. Те имат чувство, че Европа се меси в е, ежедневието им, че застрашава традиционния им начин на живот, социалните а, е, норми. А, е, и аз съм за интеграцията, но както казах в началото, аз искам Европа, която прави по-малко, но по-добре. Европа, която е децентрализирана, по-гъвкава. Аз не смятам, че е, универсалният отговор на всички проблеми е повече е, Европа, е, както е при ЕНП и социалистите. Аз не смятам, че по този начин те ще постигнат истинска причина. Мисля, че господин Захрадил знае много добре, че между мен и полското правителство има сериозни различия мнозина са ми казват, а не го правете това, хората ще се разочароват. Е, господин Захрадил, как ще обясни, че след три години трудни конфликти с това правителство, подкрепата за Европейския съюз в Полша е по висока, отколкото преди 3 години. Полските граждани отдават по-голямо значение на Европейския съюз от преди. Те искат да бъдат част от общността на ценности. Не им а, отричайте това право. Ще ви дам още един пример, но от моята страна 90% от чешките граждани искат да останат в Европейския съюз. Това означава, че им харесва идеята за европейската интеграция, но 75% от моите граждани, от моите съграждани не искат еврото. Така че очевидно е, че има мнозинство от хората, които харесват Европейския съюз, но не харесват всичко в Европейския съюз. Нека да има баланс между националното и европейското ниво. За съжаление, балансът за сега е изместен твърде е силно към европейското ниво. Маргарета Вестегър, защо хората се отвръщат от Европа? Много са причините. И ако искате да промените нещо, първо трябва да започнете със себе си начинът по който говорим. Много често говорим така сякаш е, пазим някаква тайна с всички съкръщения. Всяка година имаше е, цифрови права на гражданите с един акроним. DGR. Е как да ви разберат хората? когато възникне проблем, трябва той да се обсъди, само че нека да поемем ангажимент, че ще казваме истината. Какво се прави сега за оборване на фалшивите новини? Ние трябва да дадем хората е, храна на размисъл, да им дадем идея за това, че има по какъв начин е, демокрацията е, да бъде в техен интерес. Сега, какво става в света на социалните медии? Хиляди са участващите потребители, 5000 души ни гледат по YouTube, 28 000 по Facebook, 7 000 се следят дебатите по Twitter. В Белгия, Германия, Дания, Германия и Франция има много активно участие. Някои от вас са задали въпроси по конкретни теми, други се спират върху по-общи въпроси. Въпрос от Италия, например, от един наистина проевропейски настроен гражданин. Защо трябва да се чувствам представен от някоя от националните ви партии? Връщаме се сега в залата. Сега кандидатите имат последна възможност да ви призоват да ги подкрепите. Шестимата тук на сцената биха искали да ръководят Европа през едните пет години. Имате по една минута за заключително изявление. Франс Тимерманс. Изслушахте ни днес. Видяхте какви са разликите помежду ни. Надявам се, че това ще ви помогне да вземете своето решение идната седмица. Но, когато и от нас да изберете, не бъдете безразлични. Изберете някого. Гласувайте. Ако не гласувате, някой друг ще изземе гласа ви. Това е все едно да плащате на някой друг, за да вземе решение за бъдещето ви. Слушайте се в сърцето си. Гласувайте за онзи, който според вас най-добре ще реши проблемите на Европа. Но гласувайте. Никога не си позволявайте да сте безразлични. Благодаря, Манфред Вебер. Ако Имах възможността да попитам дядо си или неговото поколение какво мислят за днешна Европа, то мисля, че те биха казали, че това е най-добрата Европа, която някога са виждали. На 26 май можем да защитим тази Европа от егоистите и националистите, които се завръщат в Европа. Искам да обърнем нова страница. Нека бъдем оптимисти, нека разкрием нови перспективи за бъдещето на една единна Европа. Искам да направим това по демократичен начин. Вие вие имате думата за състава на Европейския парламент. От вас ще узнаем кои ще са основните теми, по които трябва да работим през идните пет години за една демократична и силна Европа. Маргрете Вестагер, две неща. Първо, важно е да покажем, че постигаме промяна. Най-видимата възможност да го покажем е да има балансирано представене на мъжете и жените в комисията. Трябва да има точно толкова жени комисари, колкото и мъже. Това ще отрази промените в обществото ни. Предизвикателствата, които обсъдихме днес, са тежки. За да се справим с тях, трябва да проявим кораж, да преодолеем различията помежду си, да намерим общи решения. Силата е във ваши ръце. Ако гласувате, вие сте силни. Затова гласувайте на тези избори, вдъхновете и хората около вас да гласуват. Ян Захрадил. Бих казал, че вероятно никой от присъстващите тук на тази сцена не е удовлетворен от състоянието на Европейския съюз, но всеки от нас предлага различна рецепта – Моята страна се присъедини към Европейския съюз преди 15 години. Аз съм от една доста по-различна част на Европа. Може би моят опит е по-различен. придържам се им към по-различна парадигма за европейската интеграция. Това не среща особено голямо разбиране в други части на Европа. Ние сме по-чувствителни по отношение на въпроси като националната идентичност, например. За това, ако искаме да работим заедно, трябва да намерим правилния баланс между европейското и националното ниво, както казах и в началото. Ска Келер. В цяла Европа младежите излизат на улицата, защото имат страхове във връзка с бъдещето си. Разгневени са, тъй като според тях политиците бездействат. Този техен гняв се преобразува в действие. Ние трябва да направим същото, трябва да действаме. Има надежда за Европа. Можем да се справим, но за целта са необходими промени, кураж и сила в Европейския парламент, която да се бори срещу климатичните промени за една социална и демократична Европа. При това не само на думи, но и чрез действия. Това е посланието, което отправяме ние зелените към всички европейци. Трябва да видим как лидерите говорят, но не атакуват проблемите, не се изправят срещу климатичните изменения, срещу несигурните работни места, срещу измамите с данъците. Трябва да се изправим лице в лице с тези проблеми. В Испания трябва да се гласува за жените, за феминизма. В Италия трябва да се гласува за да сте против фашизма. Искаме всички европейски страни да гласуват за социалната държава, която ще им даде възможност да работят и да живеят по-добре. Тази Европа трябва да се промени изцяло. Искаме едно гласуване, което да отиве в посока на левицата, защото само тя може да промени пътя ни. Благодаря на Нико Кое. С това нашият дебат приключи. Надявам се, че сте избрали своя кандидат, онзи, който според вас ще е добър председател на Европейската комисия. Нека сега всички аплодираме и на шестимата тримата кандидати. Благодаря ви за днешния дебат. Дискусията, разбира се, ще продължи онлайн. Какво се случи онлайн, Анастина? Някои от вас поискаха по-широко да се отразяват европейските избори. Има и някои коментари, които обобщават в какво се състоеше днешният дебат. Това бе дискусия, проведена в дух на взаимно уважение както и една смислена дискусия. Благодаря ви, обръщам се към всички вас тук, както и към всички в държавите членки. Не пропускайте възможността да гласувате между 23 и 26 май, независимо от това къде живеете. Екипът на Евровизия ви пожелава лека нощ и приятна вечер.